Morning. You ready? Okay. Добър ден. Изчакваме, защото всички би трябвало да са готови с картите за гласуване. Готови ли сте? Може ли да започнем? Първия доклад. И така, започваме с доклада на госпожа Адинофи. Гласуваме. Готови ли сте? Окей. Okay. Allora, eh, Allora, compromise 1, rapporteur, adopted. За, против, въздържали се, приема се компромис едно. сега компромис втори. докладчика го внася за, против, въздържали се, приема се. Трети компромис на следващата страница. За, против, въздържали се, приема се. Продължаваме с 16-то изменение. За, против, въздържали се, приема се. 18 за, против, въздържали се, приема се. Компромис четвърти. За, против, въздържали се, приема се. 23-то изменение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 Нещо не работи системата ли? Моля да ме извините, председателката. Картата ми не работи. Бих искала да гласувам, а това явно не е възможно. Червена сигнала тук. И така, 14 за, 8 против. Приема се. Продължаваме. can we, can we I have to Can we do a test vote? Can you open this again? Да опитаме отново. Така, сега вече всичко е наред. Продължаваме с 20 за, против, въздържали се, отхвърля се. Компромис 9 на докладчика за, против, въздържали се, приема се. Компромис 10 за, против, въздържали се, приема се. 61-во изменение. За, против, въздържали се, приема се. 61. Марагал. За. 61, моля. За. Против. Въздържали се. Приема се. Sorry. No, It's included in, uh, no, it's in compromise 10. Включено е в 10-ти компромис. I... No, no, I just say... No. Някой ме попита какво гласуваме, За това повторих 61-во. Така приключихме с 61-во, сега преминаваме към 65 жуло за, против, въздържали се. Трябва да проверим с електронно гласуване. Моля, гласуваме 65-то. Прекратете гласуването. С един глас се приема. 11 компромис. За, против, въздържали се, приема се. 82 изменение. За против, въздържали се, приема се. 58 за, против, въздържали се, отхвърля се. Компромис 12 за, против, въздържали се, приема се. Устно изменение първо. Съгласни ли сте? За тогава гласуваме. Много моля, вдигайте си ясно ръката за, против, въздържали се. Ще проверим с електронно гласуване. Yeah, yeah. Yeah. Не стана ясно. Добре, колко са против презентацията? Повече от две. В такъв случай не го гласуваме. Преминаваме към 83-то, разделно гласувано социалистите и демократите са го изискали. Първа част на 83-та гласуваме за, против, въздържали се. Може би се отхвърля, но моля да проверим с електронно гласуване. Моля, гласувайте. Прекратете гласуването. Отхвърля се. Втора част. Не. 63-то изменение. Малтезе. За против, въздържали се, приема се. 13 компромис за. Искате да проверим предишното ли? Е, Шестдесет и трето. 63. Моля, гласувайте електронно. Прекратете. Приема се. 13 компромис за. Против въздържали се. Приема се устно изменение второ на Джуди Уорд. А, съгласни ли сте? Някой против? Кой е против устното изменение? Добре, един, значи продължаваме. Второ изменение, устно, за. Против, въздържали се, приема се. 76-то на следващата страница за, против, въздържали се, приема се. 77 за, против, въздържали се, приема се. 85 за, против, въздържали се, приема се. И сега гласуване по проекто становището като цяло, целият текст за, против, въздържали се, а извинявайте, електронно гласуване. Плисич. Е, е. То се подразбира. Моля, гласувайте. Прекратете гласуването. 24 за, 2 против, никой не се е въздържал. Поздравление за колегата Адинофи. Желаете нещо да кажете ли? Да, бих искала да благодаря на всички колеги за участието в заседанията на докладчиците в Сянка. Бих искала да кажа нещо. Много беше трудно да е, приключим работата с секретарията. Никога не бих си позволила наистина да изразявам политическа позиция, без да съм уведомила преди това всички. Това се случи на заседанието на координаторите. Много съжалявам, че не всички е, колеги депутати са включени. Ние би трябвало в нашата комисия наистина да подходим по е, подходящия начин заседанията на докладчицата в Сянка. Благодаря докладчицата, благодаря на докладчицата, докладчицата в Сянка и секретарията. Знае колко много усилия вложихте. В крайна сметка резултатите са добри. Можем ли да продължим сега нататъка с следващото гласуване? Николаус Хунтес, дали някой желая нещо да каже преди да започнем или може би в края? Добре. В такъв случай гласуваме. Първи компромис. За. Против. Въздържали се. Приема се. Девето изменение. Добре. Моля, гласуваме електронно по първи компромис. Проверяваме гласуването по първи компромис. Край на гласуването. Adopted. Приема се. Девето изменение. Комодини. За. Против. Въздържали се. Приема се. Единайсто. Единайсто. Моля. За. Против. Въздържали се. Приема се. 12. За, против, въздържали се, приема се. 13. Обермайер. За, против, въздържали се, отхвърля се. 14. За, против, въздържали се, приема се. Втори компромис. За, против. Ще проверим електронно. Втори компромис, моля. Гласувайте. Прекратете гласуването. Отхвърля се. В такъв случай продължаваме с 19-то изменение за, против, въздържали се. Ще проверим с електронно гласуване. 19-то, моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. с един глас. А, сгрешихте ли? Но същото ще бъде в такъв случай. Резултата не, няма да е същия. Вече приключихме, съжалявам. 16. За. Против, въздържали се, отхвърля се. 15. За. Против, въздържали се, отхвърля се. 18. За против, въздържали се, отхвърля се. 20 за, против, въздържали се, отхвърля се. 21 разделно гласуване от АНП. Първа част за, против, въздържали се, приема се. Втора част за, против, въздържали се. Ще проверим с електронно гласуване. Моля, гласувайте. Гласувайте.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 против, въздържали се, приема се. Продължаваме с 33-то, Драгичи, за, против, въздържали се, приема се. Компромис четвърти, за, против, въздържали се. По-добре да проверим резултата. Четвърти компромис електронно гласуване. Мисля, че се отхвърля. Моля, прекратете гласуването. Отхвърля се. Продължаваме с 36-то, разделно гласувано изискване от социалистите и демократите. Първа част за, против, въздържали се, приема се. Втора част за, против, въздържали се. Ще проверим с електронно гласуване 36-то втора част. Прекратете гласуването. Приема се. И така, продължаваме с 35-то. За, против, въздържали се, приема се. 39-то. За, против, въздържали се, отхвърля се. 24-то. Да, Приема се, защото 36-то е прието. Добре, 35-то вече сме го на практика гласували. 24-то поправя се председателката. За. Против въздържали се. Приема се. 42 за. Против въздържали се. Може би се приема, но нека да проверим с електронно гласуване. 42 гласуваме. Прекратете гласуването. Отхвърля се с един глас. 43-то за. Против. Въздържали се. Приема се. 44-то за. Против. Въздържали се. Приема се. 45-то за. Против. Въздържали се. Приема се. Компромис 5. За. Против. Въздържали се. Приема се. 48 изменение. За. Против въздържали се. Приема се. Шести компромис. За. Против въздържали се. Приема се. Компромис седми. За. Против въздържали се. Приема се. 66-то изменение на 11-та страница с устно изменение от ЕНП. Приемате ли устното изменение? Добре. За. Против. Въздържали се. Приема се. 67. За. Против. Въздържали се. Отхвърля се. По окончателно гласуване по проекто становището, моля гласувайте електронно. Приключихте ли? Моля прекратете гласуването. 26 за, 2 против, няма един въздържал се. Поздравление за докладчика и докладчиците в сянка. Заповядайте. Ε, е, ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Θέλω να ευχαριστήσω τους συναδέλφους που όχι... Благодаря ви всички колеги, не само тези, които подкрепиха проектостановището, знаят, че когато изготвях компромисното предложение, всички се съгласиха с него. Именно по този начин се стигна до изготвянето на компромисното предложение, което беше подкрепено от всички. Благодаря на бюрото и на всички, които ми помогнаха, защото действително беше изключително трудно. А това стана видно и по време на гласуването. Просто исках да благодаря на всички. Надявам се, че всичко това ще бъде добре прилагано и на място. Е Председателката, благодаря. Както разбирам, всички са а, вложили усилия, за да се стигне до окончателните компромиси. Благодаря много за вашата работа на докладчицата Сянка също и на секретарията за помощта. И така, продължаваме нататък. Ще разискваме друг доклад – И това е една тема, която е много близка до сърцето на а, културната комисия, а именно Европейската година на културно наследство. Както знаете, това е голяма битка, в която участвахме. 2018 бе приета. Знае, че всички много усилия вложиха, за да може да се осъществи този замисъл. И поради закъснението предложението на комисията края на август, дори в началото на септември, заедно с координаторите и е, комисията взехме решение да се обединим около предложението да работим по упростената процедура, за да ускорим нещата, което означава, че някои стъпки е, биха могли или да бъдат ускорени, или прескочени. Вие познавате процедурата. Позволете да благодаря на а, Мирча за работата с а, докладчиците в Сянга. Благодаря за приноса на всички в съвместната работа. Ние съзнаваме, че Защитата на културното наследство в Европа е едно огромно предизвикателство, защото в Европейския съюз ставаме свидетели на различна насоченост по тази тема и виждаме изключително много новаторства, социологически и културни в това число. Освен всичко това, Европа е изправена пред предизвикателствата на глобализацията и лансирането на междукултурен диалог и с трети страни. Тази година ние започваме да се подготвяме за работата 2017 година с пълното участие на колегите и това е на усилие тук, но и на национално ниво. Включват се различни проекти, които ще укрепат е, европейското измерение, гражданство и култура в Европа. Мисля, че най-напред трябва да започнем като дадем думата на господин Диакону. След това ще ви кажа как ще протече е, нашата дискусия по отношение на графика и както знаете, ние водим една сериозна битка, с, имайки предвид нашите изменения. Бюджетната комисия е, въпросът е свързан с финансирането за 2017 година бе включено в бюджета, но извън творческа Европа, което бе предложението на комисията, което пък ние отхвърлихме. Е, най-слабо финансираната част беше дела на културата. Благодаря на докладчиците в Сянка, особено отговарящите по бюджетните въпроси. Виждам днес е, е, господин Моргани и други. Зная какви усилия вложихте в този въпрос, за да може наистина да се развият нещата по един положителен начин по отношение на финансирането. За първи път бюджетната комисия наистина възприе такова широко мащабно становище училище, за да подкрепи културата. Надявам се, че този ангажимент ще продължи също така и в съвета, така че 2017 година нещата са ясни, но трябва да мислим и за 2018. Господин Коно, имате думата. În continuarea celor spuse de doamna președintă Silvia. Благодаря ви. Бих искал да продължа от там, където спря госпожа Декоста. Аз съм напълно сигурен, че този доклад може гордо да носи името общ доклад, тъй като той принадлежи на всички ни. Да, вярно е, че под него ще фигурира моето име, но това е, тъй като аз взех предвид всички коментари, които вие направихте и ги включих. крайна сметка доклада е общ резултат от работата на цялата комисия. Както чухте, това е досие, което следва упростената процедура. Ще трябва да насочи вниманието си върху някои конкретни идеи, за да можете да се превърнат в реалност. В този ред на мисли ще внеса няколко изменения. Разбира се, много може да се каже за първоначалното предложение на Европейската комисия. Бих искал да благодаря на Европейската комисия за изключително пълния и добър текст, който ясно а, показва политиката в областта на културното наследство. Но както вече казах, това досие е в крайна сметка е изключително сложно. Много добре знаете, че председателят Юнкер сложи край на предишния вариант на европейските а, години на културата. И в рамките на настоящия мандат този доклад ще бъде единствения в това отношение. Може би е добре да въведем известен ритъм на работа в областта на европейското културно наследство. Ритъм, който би могъл да бъде по-бавен от предишния, но все пак трябва да съществува. Надявам се, че Европейската година на културното наследство няма да бъде последната. Надявам се, че тя ще бъде и най-интересната година, която се е провеждала по този надслов. Аз а, внимателно следях предишните години, посветени на културата и честно казано не смятам, че те бяха много успешни. Акцента винаги се поставяше върху комуникацията и върху организирането на различни конференции. Госпожо Декоста, може би знаете, че основната а, тема е свързана с бюджета. Бюджета, който ни се предлага, е недостатъчен, за това ще направим предложение за неговото увеличаване. Нашето искане ще се базира на предишните бюджети. Може би ще се опитаме да изгледам с някаква средна стойност на бюджетите от предишните години и ще предложим, искането ни ще бъде за около 4 милиона. съвсем не ми харесва идеята средствата да дойдат от Творческа Европа за 2018 година. Заедно с госпожа Декос и господин Моргано въведохме изменения, с които изискваме допълнителни 1 милион евро за подготвителните действия. На следващо място, дейностите, които се предлагат за Европейската година на културното наследство. Би ми се искал да получа по-бързичко и повече предложения от ваша страна. Сигурен съм, че този път ще трябва да постъпим другояче. Да не повтаряме това, което се правеше в миналото. Нека да се опитаме да привлечем държавите членки – а това означ... би означавало да се увеличи бюджета, защото всяка държава членка защитава своята гордост, национална гордост и би искала да изтъкне на преден план собственото си културно наследство, което от своя страна ще накара да отдели по-голям бюджет за тази цел. И в крайна сметка и бюджета за Европейската година на културното наследство ще се увеличи. Много ви моля, направете конкретни предложения за действия. Аз имам изключително много варианти, безброй предложения в главата си и наистина не мога да избера най-доброто. На следващо място. Бихме могли да предвидим повече гъвкавост за бюджета. Например, да организираме публично-частни партньорства или да се възползваме от вече действащите такива. може да поженем успех и да успеем да увеличим многократно предвидения първоначално бюджет за 2018 година. Искрено се надявам, че ще привлечем и гражданското общество, местните общности на самоуправление, всички заинтересовани страни. По отношение на партньорствата, иска ми се да работи с Генерална дирекция търговия при изработването на бюджета. Както вече казах, при предишните години бюджета е бил насочен основно към комуникацията. Чудесно е да комуникираме, но не смятам, че по този начин се постига баланс. Иска ми се да предвидим такъв вариант, който да ни позволи И на дирекция търговия да покрие част от разходите, за да ни останат на нас повече средства. И за да може да поддържаме по-често тази практика. Поне веднъж в рамките на а, мандата т.е. в рамките на всеки 5 години, е добре да има Европейска година на културното наследство. Поне е веднъж. Това е моето виждане за нещата. Не зная какъв ще бъде окончателният вариант на доклада. Но, може би би било добре да се предвиди изложба някакво масово мероприятие, изложба, например, на културното наследство на всяка една държава. По този начин Европейската година на културното наследство ще има голяма видимост. Приканвам ви отново да се свържете с мен, да представите своите идеи и предложения. А пък аз утре ще се срещна с докладчиците в Сянка, все още не знам колко часа, и ще обсъдим темата. В заключение на добра новина, която е пряко свързана с това, което казах в началото на своето изказване. Мисля, че без значение каква е нашата политическа окраска, всички ние преследваме една обща цел. Тук ще поискаме прага за проектите в областта на културата да се увеличи на 5 милиона евро. Тази идея се превърна в реалност благодарение на общите ни усилия, тъй като това се предвижда вече в новия бюджетен регламент. Съвсем скоро този текст ще постъпи в Европейския парламент. А, говорих с комисаря по културата и комисаря по регионалното развитие и те ми казаха, че прагът а, за 5 милиона евро вече е премахнат и не съществува, което означава, че този прак изчезна. Това се дължи на нашите усилия. Благодаря. Е, Благодаря ви. Благодаря ви за това, че е, се слушахте в нашите е, предложения. Процедурата наистина е ускорена. И е хубаво, че комуникирахте с комисията. Комисията вече предвижда конкретна програма. Това, което ми харесва, както каза докладчика, е, че е на лице желание 2017 година да не се превърне в празна година, а да се получи в година, която ще ни подготви за 2018. Сега бих искала за 3 минути да дам думата на докладчиците в сянка, след което ще чуем и останалите колеги, които искат думата. Господин Ждружевски, благодаря ви. Три неща бих искала да кажа. Първо, по самия доклад. Текста, който обсъждаме в момента. На второ място, финансирането. начина на прилагане на идеята за Европейска година на културното наследство. Текстът е достатъчно добър, което ме кара да ви помоля да не внасяте много изменения. Малко време ни остава, текстът е добър, не е спорен, така че времето наистина не е на наша страна, трябва да работим по-бързичко. Много ми се иска да можем да приключим работата си на време. Относно финансирането. Колкото са по-реални очакванията ни, толкова по-голям ще бъде и успехът ни. Именно а, това беше идеята, която водеше бюджетната комисия. Опитахме се да защитим бюджета, Същевременно обаче се борехме за да защитим пилотните си проекти и в крайна сметка успяхме. Постигнахме успех, тъй като таванът от 5 милиарда падна, беше въведен по-висок прак от 10 милиарда, което означава, че и проектите от среден мащаб също ще могат да получат финансиране по смисъла на Европейската година на културното наследство. На следващо място, как ще се развие конкретно тази Европейска година? Нещо, което ще обсъдим допълнително. Първо, както каза госпожа Трупел, е добре да оставим дейности за 2019 година – през 2018 ще трябва да предвидим повече дейности. Не можем да повтаряме това, което вече се случи, а именно новата важна програма да бъде финансирана от Творческа Европа. Това би означавало, че трябва да се отнемат средства за някои важни проекти. да имаме едно на ум и да не забравяме, че трябва да се предвиди достатъчно финансиране за 2018 година. През юни до година наистина ще трябва да помислим върху това, за да не пропуснем тази възможност. Благодаря колегата Морган. Благодаря, госпожо председател. Напълно съм съгласен с казаното от колегите. Имаше известни съмнения за това дали ще можем да гласуваме през септември в пленарна зала. Струва ми се, че е важно да повторим някои елементи. Целта на Европейската година е да се подобри виждането на младите хора по отношение на универсалните ценности на европейското културно наследство. Да опознаят младите хора богатството на това културно наследство. Ако желаем да обърнем поглед към бъдещето, а това е важно за нас като Европейския парламент, не трябва да свеждаме всичко до честване на колективната ни памет. Какво имам предвид? Както каза господин Дяконо и както каза госпожа председателката, необходимо е да се предвидят по-задълбочени дейности. Да помислим по-задълбочено за дейностите, които предлагаме. Нещо, което не можем да направим тази сутрин. Но е важно тези инициативи и тези дейности да продължават през цялата година. Да изработим единно лого за всички инициативи, които ще се провеждат под надслов Европейска година на културното наследство. Необходимо е държавите членки да участват активно. Затова трябва да привлечем всички, включително и на местно равнище, за да може тази инициатива да достигне до хората, до които желаем да достигне. Трябва ни публично-частно партньорство, разбира се. Ние подкрепяме идеята за нова бюджетна линия. Относно финансирането, необходимо е да използваме трансверсален подход между различните генерални дирекции. Те също трябва да имат думата по отношение на Европейската година на културното наследство. Много генерални дирекции са компетентни в това отношение, така че е добре да имаме и допълнителни постъпления. Бих искал да посоча още нещичко, което е важно. Бихме искали да засилим между институционалното сътрудничество между парламента, съвета и комисията. Така, например, Европейския парламент не е упоменат в документа. В момента се изготвя решение и там в член 5 се предвижда се предвиждат национални координатори и координатори от страна на Европейската комисия. На мен ми се струва, че е удачно Европейския парламент също да присъства, за да може да стане ясна посоката, в която бихме желали да вървим. И всичко това, разбира се, трябва да стане реалност през 2018 година. Колегата Малтези има думата. Благодаря, госпожо председател. Нашите решения зависят от финансирането, което е по-низко в сравнение с предишния период. Аз бих искала да ви призова да действаме по-радикално, имайки предвид малкото инвестиции в областта на културата. Говорим за Европейска година на културното наследство. Тук има огромни ресурси. Ако бяхме обявили Европейска година на треската, със сигурност щяхме да привлечем повече финансиране, отколкото сега. Не, че не обичам треска. В случаят говорим за единен портал, което е добре, но е важно да използваме този портал, за да послужи той за изпращане на конкретно послание. Нека да лансираме идеята за създаването на единен портал. Имайки предвид ограничените средства, с които разполагаме, ще трябва да насочим вниманието си върху логото и целта. Бихме могли да се обърнем към младите хора – Предлагам като тема да изберем уязвимостта на културното наследство. Имаше много природни бедствия, такива породени от измененията в климата. И поради тези бедствия културното наследство става все по-крехко и по-крехко. Това също е тема, която заслужава нашето внимание. Колегата Трупел. Благодаря. Когато обсъждаме Европейската година на културното наследство, не трябва да забравяме, че като цяло понятието културно наследство изисква да се уточним каква е точно идеята ни за култура. Демократична култура, в която никоя култура не е по-върховна от другите, защото от предишния опит видяхме, че има култури, които се смятат за по-добри от другите. Не трябва да налагаме виждането за етническа култура, за популистска култура. Това само разделя хората, не ги обединява. Така че нека от самото начало да е ясно, че ние изхождаме от понятието демократична култура – която включва а, и мълцинствата, включва всички, които са отворени. Има политическо пространство за различията. Това е европейското разбиране за демократичната култура. Това трябва да бъде водещото понятие, което да използваме по време на Европейската година на културното наследство. В момента се води политическа а, дискусия за това, можем ли да живеем с други религии, с други младсинства. Стигна се до разединителната линия, а, свързана с тероризма. Нека да защитим в този контекст това отворено виждане за обществото В този ред на мисли смятам, че е важно в доклада да стане ясно, че желаем да работим с неправителствените организации, с гражданското общество, да стане ясно, че не се ограничаваме само до някои институции, да покажем, че тази година на културното наследство е отворена за всички. И на последно място, това, което казаха и колегите, нуждаем се от а, бюджетно перо, не можем да разходваме средства от Творческа Европа, която служи за финансиране на други проекти. Трябва да потърсим съюзници в парламента, за да стане ясно, че тук не става въпрос за творческа Европа, а за възможността Европа да се опознае по-добре, което изисква нова бюджетна линия и съответното финансиране. Благодаря колегата Адинолфи. Благодаря ви. В пресата четем винаги ласкави слова за, Евро... слова за Европейската година на културното наследство. Единна идентичност, насърчаване на сближаването, реставриране на изоставените елементи от културното наследство. Това са все ласкави думи, но както каза колегата Малтезе, трябва да помислим и за нематериалното културно наследство. Програмата си е програма, но ако не разполагаме с необходимото финансиране, от нея няма да стане нищо може да се стигне до там европейските граждани така и да не разберат, че се е провела Европейска година на културното наследство. Ако не разполагаме с достатъчно финансиране, и то са значително такова, то тогава ще трябва да се опитаме да намерим най-добрите решения, за да постигнем най-големия успех в кавички – да помислим какво бихме могли да постигнем. Рискуваме да се изложим и да изпратим на гражданите послание, което напълно противоречи на това, което искаме да кажем. И вместо да защитим културното си наследство, може да се стигне до нещо съвсем различно. Казваме, че организираме Европейска година на културното наследство, за да запазим културното наследство и също времено не инвестираме никакви средства. Това са две противоречиви действия. Групата ни трябва да бъде единна, за да може да се пребори за добър бюджет председателката. С комисията по бюджета доста усилия положихме в това отношение, но ще трябва да продължим, докато се стигне до окончателното решение от страна на съвета. Колегата Билде? Не. Вие сте докладчик в всяка. Аз затова реших, че искате думата. Колегата Бокскор. скоро. Благодаря ви. Приветствам този доклад и е хубаво, че всички сме единодушни. Да, действително важно е да се напомни значението на културното наследство. Тази тема засяга всички ни, както държавите членки, така и цяла Европа. Всяка една държава членка би искала да изведе на преден план и да защити някой елемент от културното си наследство. Да не забравяме обаче и следното. Европейската година на културното наследство е важна, защото тя може да ни позволи да си спомним кои са общите ни корени. Доста а, дейности почиват на този принцип. Младеща, безработицата сред младеща, всичко се слагаше под един знаменател. Тук са заложени 300 000 работни места. Ако този проект бъде успешен, то тогава може да очакваме да се увеличат работните места в туризма, в превода, Това, което исках да кажа е, че наистина е изключително важно да подкрепим този доклад. Благодаря. Äh, Благодаря, госпожо председател. Скъпи колеги, бих искал да кажа няколко думи за е, представенето на концепцията. Европа наистина като културно пространство дава и трябва да дава сериозен, сериозен принос към това гражданите в нея да развият едно европейско съзнание, самосъзнание. И е, това може да стане по този начин, чрез европейското културно наследство. То може да бъде един общ източник за многообразие и творчество, е, и е, по този начин да е, защитава и човешките права. Такава една година може да допринесе за това да се преборим с нарастващия, надигащия се национализъм в държавите от членки на Европейския съюз. Би трябвало наистина да помислим за а, насърчаване на европейската индустриална култура. Аз, например, съм от Рурската област. Там промишлеността играе много важна роля за, в ежедневието на хората и е, наистина е, гражданите в този район могат да се е, облагодетелстват от едно съживяване на производствата в е, района. Например, гражданите в Полша, Унгария, в Обединеното кралство или другаде, също чрез е, е, едно е, културно е, припознаване е, е, и съживяване на стари културни традиции е, е допринасят и за съживяване на индустриално производство. Например, е, не става дума само за възстановяване колисите на, е, на някакъв старинен театър. А, всъщност трябва да а, е, напомним за историята на хората и в е, всичко това да, а, всичко това да бъде един вид социален проект да припомним, че а, индустриалното развитие е сериозен елемент от а, момент в историята на Европа. А, и във връзка с това да се борим за социални права и е, да припомним, че е, постиженията, социалните постижения в Европа наистина са е, едно е, важно достояние на е, съвременна едина Европа. И в този смисъл пледирам наистина е, да се е, индустриалното наследство и развитие на индустриалната култура да представлява един важен и централен елемент от е, културното наследство в тази година на културното наследство на Европа. Наистина харесвам идеята на господин Дяконо да се ангажират всички държави членки в Европейската година на културното наследство. Е, господин Морган отива и по-далеч. Той казва, че трябва да е, включим и регионалните и местни органи. Според мен трябва да въвлечем и младеща. Трябва да обявим конкурс за млади е, хора, за обща концепция за годината. Когато е, по време на Европейската година на спорта лозунга беше възприят от едно 12 годишно дете. Така че аз наистина ви моля да се вслушаме в гласа на младежите. Благодаря, Кристина. Съгласна съм с теб. Е, е, благодаря, наистина. Чуваме чудесни е, идеи за това как трябва да е, структурираме Европейската година. Но едно трябва да е ясно. Тя ще е успешна само ако държавите членки, регионите, отделните общности участват адекватно в планирането, изграждането и организирането на мероприятията. Ние като Европейски е, съюз, ако, ако е, пропуснем тази възможност, ще е, се провали и тази година. Би трябвало наистина да се възползваме от тази възможност. Именно е, на европейско равнище трябва да се опитаме да, да е, противодействаме на националистичните е, настроения и е, като даде място да се разбере е, къде се крият е, общите неща в нашето минало, къде са паралелите, да видим какво да, създаде възможност да се развиваме заедно, да, да съжителстваме и да развиваме, да живеем и да развиваме едно съвместно съжителство. Това е, което трябва да извлечем като полза от една европейска година. Разбира се, надяваме се и да има един добър бюджет, за да може да се проведе тази година, тези, които работеха за е, градове, столици на културни столици на Европа, е, като че ли не разбират е, значението на бюджета за една такава година на културното наследство. И ние трябва да работим за това, да въвлечем, както казах, всички държави членки, за да постигнем нещо с устойчиво значение, не просто да проиграем тази възможност. Благодаря. Благодаря наистина ключовата дума устойчиво е, и тук е, е, играе важна роля. При европейските столици на културата наистина се постарахме да наблегнем на понятието устойчивост, за да не, е, става, да не се получи така, че да насърчаваме само някаква елитна култура, а да, да да не бъде самоцел това за културните институции, но заедно с градовете на културата и в тази европейска година на културното наследство да ангажираме самите хора, да се почувстват въвлечени. Затова е много важно да има местен и регионален елемент. И Разбирам се, че ще има концерти, е, различни е, културни прояви, културни паметници в класическия смисъл на думата, е, но не само това. Смятам, че трябва да говорим и за нематериалното културно наследство, различните традиции в национални традиции в държавите членки, които трябва да се пазят, съхраняват и пазят това е, е, трябва да се разбира, да се разпространява, за да, да имат усещането всички, че е, е, всичко това е нашата европейска култура, да не се състезаваме, да не се кажем на моето е по-добро от твоето. Е, за това трябва наистина да се включи и нематериалното културно наследство, за да но за тази цел не можем да налагаме, да спускаме модели отгоре, е, а просто трябва да убедим е, държавите членки в е, необходимостта да, да, да възприемат този подход и в да работим за това с държавите членки, да се прилага на практика тази концепция и да внимаваме да не се е, превърне е, това в едно е, елитарно, елитистко мероприятие в един начин да предизвикаме размисъл върху собствената история е, на, на Европа, е, сред населението на Европа. Разбира се, това ще бъде съпроводено с съответните е, приятни моменти. Наистина беше много интересна дискусия. Съгласен съм с абсолютно всичко, което се каза и особено участието на младите, защото те са нашето бъдеще, както знаем. И е много важно и те да участват на всички равнища. Това е чудесна възможност да покажем, че културата не е нещо е, фиксирано. Европейската е, идентичност е, е съставена от различни е, нации, етности, е, различни е, вълни от миграция, бежанци в исторически план. Важно е да покажем, че това, което става в Европа в момента, се е случвало и преди векове моето собствено наследство, например, се ни връща към беженците хугеноти, които са дошли в Обединеното кралство. Те са донесли със себе си традицията на дантелиерството. Наистина в града, на където е роден моя баща, този град процъфтява благодарение на текстилните традиции, които са привнесли хугенотите. И Именно по този начин трябва да покажем, че това, което се случва с Европа в момента не е нищо ново. И е, е тази година ще бъде чудесна възможност да, е, е да отбележим именно е, това е, разнообразие, това многообразие. Благодаря. Благодаря за е, участието ви днес. Е, сега Преди да дам думата на следващите оратори, ще кажа само няколко неща. Ще ви, след малко ще ви е, представя и графика за работа от тук нататък, но първо да кажа, че съм напълно съгласна, че е, трябва да. Това трябва да бъде европейско наследство. Разбира се, е, тук става дума и за европейската идентичност, но и за е, съществуващите вече мрежи е, са много важни, като е, европейските столици на култура, е, е, на култура културата. Е, трябва наистина да взаимства между тези отделни формати, аудиовизуалния сектор и други. Второ, някой спомена това и бих е, искала да чуя какво ще каже комисията комисията. За логото, е, бранд, е, така слоган и, и портал, за да от сега, за да знаят хората за какво става дума. Говорим за, от друга страна за местно и регионално участие. Тук вземам повод от казаното от господин Дяконо и други управлението е, трябва да, в управлението на тази година трябва да участват не само парламента, но всяка държава членка трябва да има своята структура, управленческа структура по тази инициатива. Разбира се, младите хора трябва да действат проактивно, да бъдат ангажирани, не само да научат е, нещо повече за културното наследство, но ние е, по този начин обогатяват опита си. Ние, например, приемаме един паметник в Италия, е, който ще посветим на годината. Е, трябва да се включат наистина различните културни групи. И накрая, за 2017 година, трябва да помислим за бюджета – Полагат се усилия активно да влечем държавите членки и заинтересовани страни е, в е, е, тази дейност. Имам едно предложение, което се роди от групата за размисъл по културното наследство. 2017. Защо не набележим тематични е, събития, които е, са е, в рамките на културното наследство, годината на културно наследство, които да имат символично значение. Това ще бъде е, някакси, ще дадат един, една предусещане за, за бъдещата културна програма. Разбира се, трябва да се помисли за тяхното финансиране от бюджета на държавите членки, но това ще е някакси едно предварително представяне на годината и ще даде възможност за по-широко участие. Сега ще дам е, думата на господин Пиери от комисията. Благодаря, госпожо председател. Наистина за нас това е много важно предложение за комисията и съм признателен на парламента и на вашата комисия по-специално е, за упоритата ви труд, е, за да не помогнете в тази е, идея. Наистина, дискусията е много интересна. Съвсем на кратко да припомня нашата концепция, защо ние е, представихме по този начин е, тази идея. Искахме да поставим Европейската година културно следство в е, определена траектория. Ето защо ние свързахме, свързахме с Европейската програма за култура и с цялата ни работа до тук. Защото за нас тази година ще бъде една възможност за консолидация. Първо и след това да, да ускорим темповете на това, което правим. Ето защо е, това е, измерение да работим е, в хоризонтално в няколко така, департамента е от важно значение. Първо, туризма. Европейско финансиране за културното наследство, което се администрира и управлява от други е, отдели. Например, структурните фондове. Говорим за 6 милиарда евро, които съвместно се управляват от е, комисията и националните и местни органи за културното наследство. Тоест има едно значително финансиране и след това е, така наречения мейнстриминг, прокарването на това във всички, на всички нива, тази идея е, е от изключително важно значение връзка с устойчивостта защото за нас това не трябва да е просто еднократно мероприятие, една година и толкова. Това е важен етап в изграждане на нашата политика за културното наследство. И е, трябва да бъде обвързано и с бъдещите поколения и е, програми, насочени към бъдещето. Съгласна сме с всичко, което бе казано тук за социалното измерение и по-конкретно за европейското измерение. Сега съществува значително финансиране на европейско равнище. Окей, каква трябва да е ролята на Европейската година? Е, да да хвърли светлина, да, да, да, да насочи прожектора към е, европейското измерение на културното наследство. Идеята, е, че това наследство се е формирало е, през вековете, но и през границите. Това е също една от нашите основни тези и фигурира и в резолюцията, която господин Дяконо представи. Това е от основно значение и това трябва да е ролята на тази година конкретната е роля. Концепцията за демократичната култура и отворените общества. Това също е изключително важно. Поставяме особено дарение върху управлението. И това е работата, която е, вършим с държавите членки. Защото е, не става дума само да, да е, подредим една витрина, а просто да, да, е, да е, развием и покажем едно културно наследство чрез широко участие. Младъжта и нейното участие е абсолютно разбира се от само себе си. Това е възможно също да се наблегне и на ролята на образованието в изграждане на културното наследство. Така че младите са нашите основни партньори в случая. Е, ние ще мобилизираме и всички други инструменти. Госпожа Коста тук що припомни, имаме съответните мрежи, е, вече се работи, имаме награди, европейски дни на, на наследството, културното наследство. Е, това са мероприятия по линия съвета на Европа, така че чудесни предпоставка. Всичко това ще мобилизираме. Разбира се, не възразяваме да има и по-голям бюджет. Това се разбира от само себе си. Е, аз е, ще отстоявам предложението на комисията е, в смисъл убеден съм, че ние можем да свършим добра работа, като Творческа Европа ще бъде основния така елемент. Творческа Европа е много важен за туризма, защото това ще така даде възможност за и ще, ще развие трансграничното измерение това са черти, които искаме да поддържаме, дори по няколко, по няколко начина, но те са основни черти за нас, основни елементи на европейско равнище. Друга идея, свържена с участието на парламента в структурата на управление, разбира се, че нямаме нищо против. Това е чудесно, не възразяваме. Е, логото, бранда и портала работим по тези е, неща с е, основните чети на Европейската година. Това също е много важно, защото разбира се, никога няма да имаме достатъчно пари, за да проведем, да финансираме инициативи във всички държави членки, където се участват всички, държа... всички граждани. Там трябва да се намесят държавите членки и заинтересовани страни, колкото до, до бранда е, трябва да имаме инициативи за етикетиране, които да, е, чрез които да се постигне. Но благодаря ви много за е, вашата ангажираност в тази инициатива. Благодаря. Председателката, благодаря за обясненията. Само да обясня. Творческа Европа наистина трябва да е, участва, но това не означава, че всички средства трябва да дойдат от там е, ние е, имаме, сме разработили, работим добре с комисията по този въпрос до сега. Дякон. Семена проект са poată fi репетат, el trebuie să fie diferit. Е, наистина, това ще бъде едно уникално събитие и а, е, тази година ще е различна от всички други европейски години, посветени на различни други теми, защото е, е, обикновено има риск от монотонизиране, от стандартизация. Е, ние разбрахме, че трябва тази тема, тук да имаме обща цел, ясна цел, именно културното наследство. Аз наблягам на думата характера на това наследство. Трябва да, да разберем първо защо тази култура е, е, има хоризонтален характер, трансграничен е, е, характер и по този начин именно да се борим с задаващия се национализъм. Благодаря ви за коментарите. Трябва да кажа, че отбелязах си всичко, което казахте. Наистина много интересни и важни неща които аз ще взема под внимание по-нататък доклада. Благодаря. Много предложения бяха направени, бяха, изказани предложения за из, ангажимент, който да се поеме. И сега искам да помоля. Много моля предложенията за изменения да бъдат приключени до октомври месец четвърти, след което да бъдат представени на председателя. 21 дни са след това на разположение на комисията, за да вземат решение дали са съгласни или не с предложените изменения. А ако повече от 4 души или 10% не са съгласни, тогава трябва да подложим всичко на гласуване. Ако така стоят нещата, тогава на 8 ноември трябва да гласуваме или на 28 ноември съответно и няма да има време за внасяне на допълнителни изменения, просто а, гласуване на предложените вече изменения. Това е опростената процедура. Ако няма такива възражения, тогава доклада ще бъде прият и съответно ще влезе в пленарна зала месец декември 2016 година. Не знам дали ще успеем да приключим работата през месец ноември, но поне до декември се надявам, че ще приключим. Това е процедурата. Благодаря на докладчика, докладчиците Сянка за отличната работа. Надявам се, че ще успеем да се справим с този документ. Той е отличен и сега. И освен това съм убедена, че колегите, които биха желали да участват, ще се свържат съответно с докладчиците и докладчиците в сянка до 14. Моля да ме извините. Добре, продължаваме. В такъв случай вече продължаваме с следващата точка. Представа на лауреатите на Европейската младежка награда Каро Велики. Е, те са тук. 2008 година стартира инициативата от Европейския парламент заедно с Международната фундация за наградата Шарлеман в Ахен и наградата се дава на млади хора, за тяхното участие е, и представяне на проекти. Моля, заповядайте на трибуната. Giovani che hanno promosso progetti che promuovano lo sviluppo. Предназначена е наградата за млади хора, които работят по проекти, за да се споделя европейската споделена идентичност и също така са практически а, пример за това как се живее съвместно тук в Европа. Сега трима са нашите представители днес на младите хора. Добре, дошли сте на нашето заседание на Комисията по културни въпроси и образование. Много се радвам, че сте сред нас и ви поздравяваме за победата и за извършената работа. И така, вляво от мен. Победителя е на проект Integrate от Италия. Вчера установих това. Прекрасно, много се радвам от Торино. И проектът е насочен към насърчаване на всички млади хора в Европа да помогнат на бежанците. Това е, както казах, италиански проект. Организирани са семинари и други събития, включващи международни до, хора, доброволци, НПО-та и местната общност. Поздравления! Бенедета Турин ще го представи. Може би ще, надявам се, че ще може да има повече примери за подобна солидарност в Европа. Понякога липсва такива примери. Останалите участници на второ място в търсенето на Шарлеман, в втория проект, е, на второ място от Гърция. Изключително е, интересен проект също така. М ще се представи от Харикен Будуру, студенти от Пиргетус, Гърция, са подготвили видеоигра, посветена на Шерлеман в рамките на работата си в Европейската година. Вие е, казвате, че Шарлеман е не, във вашата игра е, праотеца, основател на Европа italiano e quarto. Okay. And then the surprise. И след това на трето място Тилман Хайделк, младия европейски съвет от Обединеното кралство. Това е една международна е, годишна конференция, на която се събират млади хора. Ние разчитаме на младите хора от Великобритания в днешни времена. Целта е наистина да се даде приноса към създаването на европейската политика. Мисля, че е изключително важно да видим какво е взето, е, как е взето решението от е, е, журито. Три съвсем различни проекта са номинирани, като по този начин всъщност ние можем да видим многообразието и богатството на младежките проекти. Вие участвате в най-различни е, ситуации в Европа, във вашия живот и разработвате своите проекти. И сега всеки един от участниците ще може да говори в продължение на 7 минути, ще направи своето експозе, след това ще обменим мнение по тези въпроси. Заседанията ни са много пространни. Ще имаме заседание днес след обяд. Не зная колко души ще могат да вземат думата след това в въпросите и отговорите, но нека да започнем. Първо ще дам думата на Бенедета Турин. Заповядайте. Добър ден на всички. Това е, е моята презентация Бихте ли ми казали как, как да променя екрана? Yes. I will start briefly introducing what we do. И така, какво правим ние в ISEC? Това е една организация, не правителствена организация, обединява студентските организации в света, създадена е след Втората световна война, за да се предотвратяват конфликти, подобни на Втората световна война в бъдеще. Млади хора от основно от е, Европа, Северна, се срещнаха с желанието да се отстоява мира в е, света. Как го правим? Ние вярваме в младите хора, че те ще могат да изградат по-доброто бъдеще. И затова аз бих искала да разгледам точно този елемент за водачеството, лидершипа сред младите хора. Това е във връзка с овластяването на останалите, изключително важен компонент за гражданите ни. Освен това ще засегне и ценностите на нашата организация. Е, обмен е, в културен план и в управлението. 2015 година е създадена е, нашата организация, Международната организация АЕСЕ, където всички е, млади хора, които членуват, участваха там и ние също участвахме с цел да видим какви проекти бихме желали да изградим и заработим, които обръщат внимание на европейските проблеми. И в хода на тези наши с. с, Тания се очерта важната тема за интеграцията на мигрантите, на бежанците. В Италия, среща на върха октомври 2015 година, ние е, разработвахме темата и решихме как да я усъвършенстваме. И така се роди проектът. За какво става въпрос? За връзка между НПО-та, които работят в областта на търсещите обежище и мигранти, местни е, общества и организации и студенти. Студентите, младите хора директно участваха в лагерите с беженците, помагайки им в най-различни насоки. Ще ви покажа и малък видеоматериал, как точно работихме. Ние не само искахме да помогнем на беженците и мигрантите, но и на младите студенти в Европа, за да могат и те да разберат, че това са хора, имам предвид бежанците, които, от които можем да се научим нещо и те могат активно да участват в процесите на интеграциите. Ценностите за мен са най-важни в този проект младите студенти да осъзнаят, че могат да действат в тези проблеми. Много е хубаво, наистина, когато се дискутират въпросите, че има проблем, но много важно е да се разбере, че може да се действа. И а, в Европа, както знаете, се пътува много лесно, така че ги насърчаваме да отидат в другите държави и да започнат пряко да работят по въпросите за интеграции на търсещите убежище. Да не чакат студентите нещо непременно да се случи, да го дискутираме, дискутираме да отидем и да се случват нещата. Какви са нашите примери от проекта? Това е едно момиче от Испания в проекта Хавия. Виждате всички останали, а има колеги от Австрия. Не знае дали видеоматериала ще мога да го пусна, но това е, например, една французойка, която преподава италиански на беженците. Това е много интересен модел на работа, базиран на игри и а, много смях. Вече почти година работи проекта, но ето така започна той. Okay, it's fine. It just started in Italy. Всичко започна в Италия. Там стартирахме работата след това поканихме всички на срещата на върха на нашата организация ISIC, представихме проекта и повече от 10 страни в Европа в момента активно работят по този проект което значи, че те работят с местните НПО-та. А студентите са от цяла Европа. И много хора проявяват интерес в тези теми, така че въпросите са много съотносими. И повече и повече е, страни искат да активират този проект е, и в своите страни, е, особено Имахме случаи, в който се случи в Бари, Италия. Знаете, че там това е много деликатен въпрос. Е, е, връзка с бежанците много деликатен. Макар, че работихме и в други страни, нужни са ни доброволци. Всеки два месеца трябват нови доброволци за лагерите и е, студентите изключително лесно по този начин могат да придобият умение как се работи по въпросите на интеграцията. Някои много е, важни теми бяха обсъждани, като например въпроса с Турция и млади, е, младежи от Турция ни запознаха конкретно с проблемите, което беше много полезно за всички нас. Ние можехме също така да е, видим какво е въздействието от нашия проект върху местната е, общност и беженците. Организираха се различни събития с участието на местните общности. Бившия председател на АИСЕК, който видяхте на един от материалите, отиде в Австрия да участва в един интегриран проект и организираха специални курсове за местните представители, за хората по места, които се организираха, които се провеждаха с участието на бежанци, които пък от своя страна ги запознаваха със своя опит и по този начин се обменяше опит между местната общественост и бежанците. Това е важен компонент от интеграцията бюджета. Председателката, много благодаря. Наистина много интересно беше това, което ни разказахте. Може би осъзнавате, че парламентът прие резолюция за достъпа на а, деца, на беженци до образователната система. Това е основно човешко право. Освен това сме създали пътеки образователни за млади беженци в различни държави, за да могат те да учат в европейски университети е, предоставяме им е, и е, финансиране, за да не се превърнат в едно изгубено поколение. Това са сериозни усилия, които влага Европейския парламент по тези теми. Виждаме, че вие се вълнувате от тях. Сега втората награда. Това е Харикея Блодуру в търсене на Шарлеман или Крал Велики това е една игра, която може би сега ще представите и ще ни покажете. Ε, λοιπόν, αγαπητά μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, ως νέοι που ενδιαφέρονται για την Ενωμένη Ευρώπη και ρομαντίζονται μια Ευρώπη των λαών... Създадохме една игра от въпроси и отговори от името на Карл Велики до сега. Въпреки трудностите, които изпитва Гърция и най-вече образователната система поради економическата криза, успяхме да създадем една приятна опознавателна игра, която ни донесе и втората награда в конкурса за Европейската младежка награда Карл Велики за 2016 година. Наградата ни беше връчена в Ахен, където е и погребан Карл Велики. В играта са включени 13 карти и няколко зара. Заровете трябва да се хвърлят, като в зависимост от резултата те показват къде трябва, в кой град трябва да отиде човек. Играта е в цифров формат, за да може всеки да може да се възползва от нея в мрежата. Тук няма победители, няма победени. Това е чисто познавателна игра, чиято цел е да се получи нова информация за Европа, за Европейския съюз, като всеки следва Карл Велики в родния му град. Играта всъщност представлява подпомагане на Карл Велики в а, неговите победи. На всеки един етап се дават различни а, послания, които представят различни а, въпроси и ако въпросът получи правилен отговор, играчът може да продължи нататък Играчът може да възприеме образа или на някой селянин, или на някой владетел, дори и на самия Карл Велики. Всеки играч живее от ден за ден и се бори за по-добър живот, защото целта е да се научим да не се отчаиваме. Говориш ли, мрънкаш ли, какво правиш? Продължаваш ли? Ще ви покажа а, картите и по-късно. Председателката, благодаря ви. Сега ще дам думата на победителя на трето място, Тилман Хайделк, който ще представи проекта от Обединеното кралство Младежки европейски съвет. Заповядайте. Благодаря. Благодаря за поканата. Благодаря също така и за възможността да участвам в и състезанието, и в представането тук заедно с другите колеги. Виждате екраните. Това са всъщност хората, които днес също ни посещават. Организацията се нарича Млади европейски е, лидери, базирана в е, е, Брюксел, де от 2011 година съществува. Това е една от най-големите групи, представящи млади хора в света. Ние бихме искали в нашата мисия да се промени нагласата към младите хора. Младите хора би трябвало да имат възможност и достъп до средства, за да изградат бъдещето на Европа. Екипът 30 доброволци от 16 държави е, ние постигаме нашите е, цели, като работим в областта на е, с участието на глобалните делегации, е, включително имаме и организация е, Младежка среща на върха, с участието на най-различни организации, включително Европейската комисия, Г20, ръководителите държавни и правителствени също така имаме и съвместна работа в областта на Младия Европейски съвет, което е конференция, която се провежда международен план ежел годно, за да се направят е, препоръки относно развитието на политиката в Европа. Пряк е достъп за младите хора до европейски депутати, е, комисари, е, посланници и проче. Изключително важно е, е да се подчерта, че програмата има предварителен подбор, много сложен. След това в конференциите участват е, е, хора, които са с ясен ангажимент, млади хора, относно развитието на политиката. Една седмица се организират преговорите между участниците в конференцията, по различни теми, дали това ще бъде преход от образование към заетост или е, политики на е, сближаване – когато има участник, например, от Словакия, той представлява становището на Словакия, но не на правителството, а на обществеността в страната, за да можем да разработим и нови перспективи по този начин, които идват като предложения от младите хора. Различни са заинтересованите страни, с които работим в хода на тази програма участниците са различни, след което се свързваме с взимащите политически решения, заместник председател в конкретен случай на Европейския парламент участва в нашата среща и по този начин организираме дискусия между различни поколения. Какви са постиженията е, на нашия проект? Много важен диалог между секторен и между поколенията. На второ място, младежката награда е, е, Карл Велики. Изключително е, важен е, за нас момент от участието. Много нощи безсънни отидаха в подготовката ни. И след това, разбира се, патронажа на Европейския парламент, който получаваме, за което сме много горди. Голяма е подкрепата ни, включително и финансова, е, от подиум, Мейнинг хотел, Стон хотели, участието и помощта от европейските депутати, европейските институции от огромно значение за нашата работа. По-нататък, в по-голямата рамка, какво представлява нашата, нашия съвет? Пет годишен е, е етапа, по който работим, 2013 е елемента на планирането, какво ще направим, как ще подходим, да създадем проекта с насока към младите хора и бъдещето в Европа. Така се създава първата идея. След това 2014 година първо издание направихме, подготвихме нашата програма за пътя напред, участници, оратори. И общо взето се опитахме да привлечем внимание към проекта ни. 2016 година, вече следващ етап, наградата, проектът продължава още по-голям мащаб, все още по-близо до съветите, организира се тук в Брюксел Изключително реалистични са нашите цели с участието на всички заинтересовани. Много е важно хората да знаят какви са идеите на младите хора. Ние непрекъснато увеличаваме и броя на кандидатурите, поканим нови и нови млади хора. Това са етапите от процеса. 17-18 година ще бъде вниманието ни насочено към достъпа към програмата. Всеки, който иска да участва, може да го направи прави. Няма пречки за участието и по-нататък работим още по-тясно с председателството на Европейския съвет. Ще бъдем в тясно сътрудничество с Малта, предстоящите председатели и а, а, Естония също така по този начин координираме програмите си. Освен това сме убедени, че младите хора са двигателите на промяната. Те са лидерите на утрешния ден, но те имат роля и днес. Те са основополагащи за нашето общество. Затова е необходимо да изградим ясен ангажимент, така че гласа на всеки да се чува в този процес. И накрая а, една покана. Тази година през ноември се провежда нашата програма и е, под, както казах, високото е, патронаж на парламента, заместник-председател Георгиева също така на е, комисията, посланник Боници, Дегойер, Петерле и Бенифи, депутати на Европейския парламент. Ще бъдем изключително щастливи, ако успеем да се срещнем отново. Много благодаря за поканата. Председателката, благодаря ви и отново Поздравления! Толкова много млади хора участват във вашия проект и много е интересен елемента с институционалната култура и диалога между поколенията, които ни разказахте. Много интересно. И слушахме три чудесни проекта които наистина заслужават победата си в този конкурс и би трябвало да се разгласят още повече, защото по този начин наистина може да се получи информация за отлични модели за работа в различните държави. Сега имате думата, колеги, за участие, въпроси и изказвания. Благодаря. Наистина искам да ви благодаря за това, което е, правите. Много се радвам, е, е, че сте от Ахен. Е, всъщност аз е, съм депутат, избран от е, този район. И Е, съм свидетел на многото е, инициирани от е, младежи проекти, които обаче не участват е, в състезанието за тази награда които нямат, е, е, не получават финансиране от е, европейски фондове, просто наистина е, тези фондове не, не стигат за, за всички но похвално е, че младежите е, излизат със свои инициативи и че е, без тяхната инициатива, без техните действия не бихме могли да говорим за бъдещето на Европа. Е, от една страна имаме проекти, които се е, третират темата за интеграцията съвсем конкретно. Имаме е, тър, някои от проектите водят до е, е, търсене на политически решения. Е, Три важни аспекта са свързани с Европа. Първо, да работим за е, това как да придвижим е, Европа напред, е, като е, стъпим здраво върху историята и постиженията до тук, да видим какво е постигнато и да се възползваме от това, тази свобода на движение, е нещо много важно и е, хубаво е, че е, от трите проекта много ми хареса проекта с е, историята, е, за да си изясним какво означава да е, е, израснем заедно в Европа, как Европа е, се ражда е, след е, множеството войни, които е, сме имали в е, пред, предходни столетия е, и е, как е, всички тези демократични структури са изградени, са произлезли, е, след е, годините на разруха. Това е много важно, за да е, се борим с националистичните тенденции в държавите ни членки. Трябва просто да противопоставим нещо на, на, на тази националистична вълна. Благодаря ви много за вашата ангажираност и за чудесните идеи. Благодаря. Дали друг желая думата? Ja, vielen herzlichen Dank, Silvia. Äh, ich kann mich den благодаря. Аз се присъединявам към е, е, благодарствените думи на колегата Сабине. Наистина, аз ви благодаря най-сърдечно за вашата ангажираност. Е, това, което наистина се опитвате да, да представите проекти, Европа има нужда от такива инициативи. Преди всичко е, инициативи, които проистичат от млади хора като вас и е, още при предишното раздаване на градата е, Карл Велики бях казала, че е, ние имаме съответна организация за е, немската, немския подбор на проекти за наградата и трябва да кажа, че имаше толкова е, прекрасни проекти. Човек му се иска да награди, е, да отличи всички и се радвам, че вие представлявате тези е, десетки хиляди ангажирани хора в Европа. Когато е, разглеждам тези проекти, не се притеснявам за бъдещето на Европа. Макар в момента да всички да имаме едно не особено е, приятно чувство е, във връзка с е, тези е, дигащи се националистически е, настроения в Европа, но а, вашата ангажираност ми дават оптимизъм, а, чувство за оптимизъм а, за бъдещето на Европа. Проектите са толкова различни, многопластови. А, на мен също проекта с историята много ми е, хареса, защото това дава възможност е, да се е, обърнем към собствената си история, да анализираме грешките, направените грешки и за да можем в бъдеще да ги избегнем и да изградим едно по-добро бъдеще. Така че този проект наистина ми хареса най-много, но и трите проекта са чудесни. Бих искала само да ви насърча да продължите със същата ангажираност, да не се отказвате, може би да, да, да родите е, нови е, проекти. От името на моята политическа група ви желая всичко най-хубаво в бъдеще и останете такива каквито сте. Благодаря. Е, Председателката, благодаря. Елга. Аз също бих искал да се присъединя към благодарствените думи към вас. Наистина толкова е, е отрадно, че е, такива млади хора се ангажират. Е, за мен е голямо удоволствие. Миналата година също се участваха в този процес е, и е, винаги се вълнувам от тази страст, с която те се включват в е, това състезание е, това са хора, които имат е, сила, е, които имат кораж и творчески устрем, за да се включат в това състезание, да наистина тази ваша сила, независимо как погледнато отляво или отясно, е, е, е една творческа сила, която дава е, възможности, която е, заразява със своята ангажираност и влича и други, е, което за нас е, е много е, важно. Така че отново от мен благодаря за това, което правите. Ние е, научаваме много от вашите добри, е, хубави проекти. Желая ви в личен план всичко най-хубаво и успех на проектите ви. Луиджи Моргано. Anch'io volevo esprimere eh, il più Благодаря. Аз също бих желал да благодаря за вашите експозата и представенията на три много интересни проекта. На второ място, убеден съм, между другото, че мисля, че в младостта вярваме много повече, отколкото а, по принцип се смята. Вие наистина поехте като млади хора изключително интересни инициативи и сте абсолютно ангажирани в конкретни области с ваши идеи. И бих могъл да кажа, че наистина за съжаление, хора, които се ангажират да направят нещо значимо, не попадат в новините. Но е, това е част от нашата култура, която трябва очевидно да се промени. Е, по-рано също имах възможност е, да изслушам дискусия за Европейската година на културното наследство. И ето, е, сега вече имаме конкретни примери, е, ваши проекти, които са пожелани постигнали такива успехи, вие получилите първите три награди, на практика изграждате подобни европейски проекти, макар и да не знаете каква посока ще поеме е, бъдещето. Насърчавам ви да продължите така. Благодаря. Председателката, дали някой би желал да отговори по чутото или желаете ли да добавите нещо? Заповядайте. Ja, also ich kann, ich kann mich den Worten von Frau Verheyen аз мога да се присъединя към думите на изказалите се е, депутати е, тук. Благодаря ви първо за любезните думи, но истина тази, този исторически елемент, това, тази, това историческо съзнание е, е и моята мотивация всъщност. Аз съм първия член на моето семейство, който напусна източните части на Германия, напусна Германия въобще и това е именно отражение на, на тези възможности, които ни предоставя Европейския съюз. А вече връщането е, към историята и погледа назад трябва да ни послужи е, да се получим от грешките и е, да, да ни послужи за една добра кауза, а не обратното. Благодаря ви много за хубавите думи, и похвалните слова. Благодаря ви. Пожелаваме ви успех. Нека вашия проект да продължи да се развива, дори и след получаването на наградата Карл Велики. Продължавайте по този път. Оля, я τα καλά σας λόγια. Και... Госпожа Блогуру, благодаря ви за топлите думи. Бих искала да допълня, че това беше и целта на нашата игра. Всеки играч, всяко дете, всяко гражданин, всеки гражданин има възможност да научи нещо за историята на Карл Велики и оттам за историята на Европа. По този начин човек обогатява познанията си за Европа. Тук ние сме в познанието, в придобиването на познание, но не и в преследването на победа. Председателката. Благодаря. Е, това е чудесно, една опознавателна игра. Е, бих искала да ви обърна внимание на 2018 година. Тя ще бъде Европейската година на културното наследство, материално и нематериално такова. Всичко, което се създава в културната сфера е добре дошло. Добре е да има и такива допълнителни приложения, игри, това е чудесно. Госпожа Торина. Аз също бих искала да ви благодаря за думите. Бих искала да добавя, че за мен наградата Карл Велик има специална стойност – Това е един пример за е, доброто европейско гражданство, което е по-различно от това да бъдеш граждани на собствената си държава. Тук виждаме виждането на младите хора, които са активни граждани, а това е най-важното. Това, което искам аз за Европа – което искам за моята държава членка, може да се превърне в реалност, ако аз бъда добър и отговорен гражданин. Това е и целта на наградата Карл Велики. Всеки един млад човек може да а, започне да се замисля за собствения си принос към тази Европа, за да стане тя по-добра. Благодаря ви още веднъж за тази инициатива, Карл Велики, която наистина е чудесна. Председателката, благодаря ви. Мисля, че наистина гласувахме по най-добрия начин за Европа. Ето за това работим. И вие ни вдъхвате оптимизъм. Надяваме се, че ще бъдем много по-силни, когато правим законодателни предложения. Европейския парламент представлява европейските граждани. Той е съзаконодател. Ние сме демократичните представители на европейското гражданство и като такива се опитваме да тълкуваме законите по възможно най-добрия начин. Ние винаги ще се вслушваме във вашите предложения. За нас беше удоволствие и чест да бъдете наши гости, с което приключваме тази сутрешното заседание. Ще се видим.